Okay, Добро утро, колеги! Нека да започнем заседанието и преминавам на унгарски. Първа точка от дневният ред е приемането на самия дневен ред. Миналият петък изпратихме информация на всички. Споменахме докладът за стратегията за 2020. Това го отложихме в крайна сметка. Съгласни ли сте с дневният ред в настоящия му вид? Добре, приемаме го тогава. И продължаваме с протокола от миналото заседание. Виждате го пред вас. Съгласни ли сте? Имате ли някакви забележки по него? Ако нямате, в такъв случай, след като ги приемем, ако разбира се нямате забележки, съобщение на председателя, езиков режим, английски, немски, френски, английски, италиански, датски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, а, литовски, полски, словашки, словенски, извинявайте, български и румански. Нека също да напомня на всички, че заседанието се излъчва по интернет. И така. 14 март, заседание на координаторите. Искам да обявя, че решението на координаторите беше изпратено на всички членове на 16 март. Тези решения трябва да бъдат. Предполага се, че са приети, тъй като няма никакви забележки. Добре. А сега едно становище, което трябва да бъде гласувано. Докладът на господин Краснодевски е отложен, така че можем ли да пристъпим към гласуването? Става въпрос за прилагането на Конвенцията на ОНЕ за правата на хората с увреждания и по-специално спрямо заключителните забележки. А, Силвия Коста е докладчик, тя не може да присъства. Презентацията беше на 17 февруари, крайният срок за измененията беше 25 февруари. 79 изменения бяха публикувани и сега можем да пристъпим към гласуването. Всички ли имате картите за гласуване? Нека да започнем. Okay, and uh, I switch uh, to English if it's better. Минавам на английски. Предполагам, че така е по-добре за всички. И така, първо, компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да го проверим. Нека да го проверим. Гласувайте електронно, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Нека да го гласуваме електронно. Край на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. Компромис 7, извинявайте, за, против, въздърж... въздържали се, Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Изменение. Поправя се председателката 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, изменение 43. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 45-то изменение. Тук имаме и устно изменение от Илхан Кичук. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 48 за против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 57 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 66 за против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Okay. Thank you very much, colleagues. Много ви благодаря, колеги. Yes. And the result is 20... Не обявих резултата. 25 за, няма въздържали се, няма против. Поздравления за докладчика. Thank you. Thank you very much. Thank you. The... А сега, нека да продължим с останалите точки. Моля ви за тишина, колеги. Folytassuk kollégák a következő napi Колеги, нека да продължим с следващата точка в дневния ред, която е оценка на стратегията на Европейския съюз за младеща за периода 2013-2015. И аз съм докладчик. Комисията и съвета приеха тази стратегия. Това е нашият, нашият отговор. Тази политика е много важна, ако искаме да разберем предизвикателствата пред младежите. Други комисии също допринесоха за доклада. Комисията по заедостта, както и за бюджетния контрол. Те ще разискват становището за използването на европейските фондове по тази е, стратегия. На 13 декември миналата година имаше важно заседание по стратегията за младеща и съответният комисар присъства. Целият този въпрос беше разискван много детайлно. Крайният срок за представяне на измененията беше 25 април, 3 часа след обед. Това е понеделник и гласуването при нас ще бъде на 13 май. А сега искам да ви представя накратко основните точки по този мой доклад. И така, тъй като съм докладчик, трябва да кажа, че това е трети цикъл по тази стратегия – и оценяваме целите, които са постигнати. Човешкият и социален капитал, който представляват младите, е може би един от най-големите потенциали на Европейския съюз. Това е ключа към нашето бъдеще и за това държавите членки, както и Европейския съюз като цяло, трябва да направи всичко възможно да оползотвори този потенциал, като а, умения, като креативност. Но економическата криза засегна много лошо младите. Появиха се огромни разлики между отделните групи младежи и някои бяха маргинализирани в обществото ситуацията беше влушена и от факта, че някъде на някои места има опасност от социално изключване на тези младежи и Комисията смята, че тази е, стратегия трябва да продължи и след 2015, за да се подобри а, е, интеграцията на младежите на пазара на труда, да се осигури социално включване и активно участие. Трябва да намерим решение на такива важни а, въпроси, като намаляване на младежката безработица, подобряване на качеството на живота им и бъдещи перспективи за тях, както и да помислим за социалното включване и да избегнем евентуална радикализация. За тази цел Имаме нужда от тясно сътрудничество с различните сектори, с държавите членки, с Европейската комисия и с всички европейски агенции. Имаме нужда да а, осигурим интегрирани координирани политики в образованието, обучението, социалната политика, културата, спорта, здравеопазването. Това са ключови елементи. За следващият период 2016-2018 трябва активно да насърчаваме участието на младите в различните области на живота, да им помогнем да намерят работа и да станат активни граждани доброволческата дейност, активното участие в гражданското общество и гражданския живот се насърчава и чрез програмата Еразъм, но това е частично. Социалните фондове и европейските инициативи също играят важна роля. Ако погледнем предишния период, ще видим положителни тенденции много сме направили, но има още много за правене. Все още има огромни разлики между различните държави членки, така че ние трябва много да внимаваме за различните проблеми, като на ранното изоставяне на училище, броя на тези случаи. Има и там положителни тенденции. А, трябва да видим и тенденциите при завършилите висше образование. Така или иначе в групата 20-24 години а, имаме все повече хора с а, дипломи от средно образование и за следващата възрастова група до 30 години вече имаме и все по-голям брой хора с дипломи от университет. Участието в политическия живот а, обикновенно става чрез социалните медии и през интернет. Така че ние трябва да използваме тези канали, за да подобрим участието на младежите в политическия живот и обикновено младежите са много активни в различни организации и области на обществения живот. През 2014 всеки втори младеж е участвал в някакъв било то спортен клуб или асоциация. Липсата на реализация обаче е голям проблем за младите и това пречи на тяхната независимост и на създаването на семейство. Цифрите все още са много тревожни. 8,7 милиона младежи в Европа са а, дългосрочно безработни. Над 3 милиона младежи са а, в групата без образование, без никакви други а, обучителни програми, завършили обучителни програми и без работа. 27 милиона са младежите, а пък а, броя на безработните измежду тях е много по-висок, отколкото при възрастните. Това е много тревожна статистика. Дългосрочната безработица е много типична за младежите в Европа. Изключването от обществото, маргинализацията, има голяма разлика между различните младежи в зависимост от средата, от която произлизат. Тези, които са от по-бедни семейства или от семейства на иммигранти, или пък от някакви мълцинства те или пък такива, които са с приемни родители, или пък в институции, или пък с родители, които са от такава група, съответно те започват вече с по-ниска основа, отколкото другите. А тези, които могат да си позволят да пътуват да учат. Те имат много по-добри шансове и много по-малки са вероятностите там да бъдат изключени или радикализирани. В първата част на доклада се спирам на общите препоръки, във втората обучението и третата ролята на финансирането и четвъртата участието в взимането на решения. Това са четирите ключови области, на които съм се спряла в моя доклад. В първата част, общите препоръки, смятам, че е много важно да имаме структурен диалог с младежите с различни техни организации. Имаме нужда от европейски и национални подобни организации. Също трябва да се присъединим към всичките нива, на които те е, работят. Например, трябва да имаме много ясни е, младежки политики на регионално и на национално ниво. Защото там се развиват младежките проблеми. Също, когато говорим за образованието, за обучението, втората част на доклада, както беше казано вчера на съвместното заседание на комисиите по културата и по заедостта, трябва да се подчетая значимостта от нуждата от умения. Имаме нужда от по-добра координация защото пазар, нуждите на пазара на труда се променят и ние трябва да последваме тези нужди. Имаме нужда от по-тясно сътрудничество между образователните системи и търсенето на пазара на труда. Иначе тези младежи никога няма да имат нужните умения, за да си намерят работа когато имаме неформално обучение или обучение през целия живот, това също е много важна а, система, взаимното признаване на дипломите, на уменията а, и то през граници. Това е нещо също много важно, това е от ключово значение за европейският единен пазар на труда. Също не бива да забравим програмите Европас и други. Финансовите ресурси. Тук трябва да споменем Еразъм Плюс, инициативата за заедостта сред младежите, социалните фондове, младежките гаранции, както и кохезионните фондове, които могат да допринесат за подобряването на ситуацията на младежите в Европейския съюз. Но, разбира се, имаме нужда от нови инициативи, нови програми. И четвъртата част участие в вземането на решения. Тук подчертавам, значимостта на участието на младежите в процеса на вземане на решения. Те трябва да решат, а ние да им помогнем. Трябва също, тук се споменавам и значимостта на спорта, на спортните дейности, както и на доброволческите дейности. Това също е вид неформално обучение. Това са ключовите точки в моя доклад. Както знаете, има и а, ограничения за това колко дълъг може да бъде доклада. За това сме се ограничили само до тези точки и ще внесем и допълнителни изменения за подобряване на текста. Очаквам с нетърпение вашата оценка, тази на докладчиците в сянка, в тази комисия, както и в тази позетостта. Благодаря. Körülbelül 30 percünk maradt. Председателката, имаме около 30 минути за обсъждане по тази точка. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка и след това на други колеги. Колеги, моля да ни сигнализирате, ако искате да се изкажете. Докладчиците в сянка ще разполагат с по 2 до 3 минути, останалите с по 1 до 2 минути. Първо давам думата на господин Неков. Благодаря, госпожо Подскор. С няколко думи а първо подкрепям това, което казахте и разсъждавам в същата насока. Поправките, които предоставих като докладчик, бяха точно в тази насока. Искам да почна с доклада на Европейска младежка форум, които споделя, че 57% от младежките организации смятат, че тяхната експертиза не се взема достатъчно под внимание при изработването на младежки политики. Mm-hmm аз също смятам, че техният принос при оформянето на политики трябва да има повече тежест, още повече, че те са основен доставчик на ключови умения и компетенции. Още повече от а, а, статистиката и анализите, които виждаме по самата тема, че младите хора са в най-неравностойно положение. Тези, които, а, особено от групата, от, тези, от групата, които не работят, не учат и не се обучават, и младежите с мигрантски происход – т.е. те са най-уязвими, най-застрашени. В тази връзка смятам, че най-подходящото, което може да направим е да развиваме хоризонталните умения като развиване на компетенции като предприемачество, цифрова грамотност, учене на чужди езици от ранна детска възраст и осигуряване на възможности за мобилност. По този начин може да видим различните култури и да се постигне една по-голяма подготвеност за живота, който предстои на младите хора. Отделно от, от това смятам, че трябва да засилим доброволчеството. Както казахте, аз се занимавам активно в, в България, се опитвам да стимулирам доброволчеството от две години насам. Още повече, че сега със създалата се беженска криза, смятам, че доброволците могат да са и пограничните територии, могат да са в центровете това моментално от тях ще им бъде признато и като образование след това по самата стратегия, която до 2018 година всички държави трябва да направят рамки за неформалното и самостоятелното образование. И по този начин може да дадем пример реално как може да, да въведем другите видове образование, които са придобити и от беженците, защото в много случаи те са загубили а, дипломи и имат образование и по този начин един човек, ако има работа, той вече според мен не е беженец. Това е най- най-прекият път. Чрез образованието да слушаме младите и чрез неформално самостоятелно образование. Благодаря.

Като че ли дадохте думата на мен. Това е добре, защото искам да кажа няколко неща. Изслушах изложението на комисията, както и вашето изложение за младежката стратегия. Благодаря ви за доклада. Според мен, вашия доклад е по-близо до реалността в сравнение с това, което изложи комисията. Комисията не осъзнава реалното положение, в което се намират младежите в Европейския съюз днес. Ще ви дам за пример младежите в Гърция. Гърция е в по-специално положение. Но какво да кажем пък за младежите, които протестират в момента по улиците на Париж? Какво биха казали те за нашия доклад? Те биха казали, че сме направили погрешния анализ. Носим отговорност отвъд политиките, които разработваме какво предприемаме, за да решим проблемите на бъдещите поколения? Бъдещите поколения биха ни казали, че сме поставили погрешните приоритети. В момента младежката безработица е изключително висока. Голям е броят на хората, живеещи в бедност. Или на хората с несигурни работни места. Тези хора гледат на останалите като на врагове. Живеем в общество, в което няма единение. Младите хора живеят в такова общество. Казвам всичко това, защото настоящите политики в областта на заетостта, неолиберални по своята същност, доведоха до това положение – ако образованието трябва да се подчинява на законите на пазара, то не смятам, че така ще възпитаме активни граждани, че ще можем да се справим с проблемите си. Много често съм изправен пред дилема, когато чета всички тези доклади. Да, Европейският парламент трябва да положи усилия. Ние сме народните избраници от друга страна обаче. За това и трябва да вземем предвид реалността в обществото. Не мисля, че тази стратегия наистина ще ни даде възможност да се изправим пред исканията, пред проблемите на младите хора. Не искам млади хора, които нямат работа, нямат образование, които не проявяват солидарност спрямо останалите, които се подчиняват единствено на закона на джунглата. А именно на това сме свидетели в момента. Европейците, според мен, трябва да се стремят към нещо по-добро за младежите и за обществото като цяло. Това бе всичко от моя страна. Нека още веднъж кажа, че оценявам положените усилия но според мен реалното положение е много по-тежко в сравнение с това, което е отразено в доклада. Господин Джамбаски. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, запознах се с вашия доклад, госпожо Бочкор. С интерес искам да ви поздравя за изчерпателността и предприятия ви подход. Съгласен съм с много от предложенията, както и с голяма част от почертаните области, на които трябва да се обърне повече внимание или да бъдат затвърдени. Ще дам и примери. Както стана дума и в предишно мое изказване при размяна мнение, мнения, за мен е много важно мнението и идеите на младежките организации да бъдат застъпени при формирането на младежките политики. Съвсем определено, те са нашето бъдеще и тяхното виждане от голямо значение за успеха на тази стратегия. В докладът се подчертава значението на структурния диалог между вземащите решения и младежите в няколко различни параграфа. Справянето с недосига на умения и несъответствията на такива с пазара на труда също е застъпено в проекта доклада. В тази насока може би трябва да се прибавят идеи за това какво да предложи комисията в бъдещия пакет за умения, които имахме честа да дискутираме вчера. Знаем, че всичко това се решава на национално и регионално ниво, но тук можем да търсим и обмяна на идеи, които да помогнат нашите държави, респективно да се справят по-успешно с този проблем. Определено по-доброто и по-целенасочено използване на фондовете от държавите членки е задължително. Препоръката е тук да има упростени мерки, за да е по-лесно от държавите членки, с което аз съм напълно съгласен. Има и неща в сферата на субсидиарността, която групата не може да подкрепи, като например призива към държавите членки да инвестират повече в обучението и младеща. В идеалния цвят това би се получило, но за съжаление не винаги е възможно и ние сме убедени, че всеки национално ниво трябва да решава как ще изразходва своя бюджет. В заключение искам да подчертая, че младите хора в Европейския съюз имат изключително много проблеми и много от тях не виждат светлина в тунела, образно казано. Не мисля, че само образованието може да помогне. Трудовия пазар също има своята роля тук и трябва да е готов да поеме този наплив. Не знам дали това е оптимистично завършване, но смятам, че трябва да продължим да се борим за благодействието на младежта, докъдето стигат и нашите възможности. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо председател. Es imposible no, no, no coincidir, no, no, no. Няколко думи по доклада. Не мога да не се съглася с вас. Докладът ви съдържа правилни констатации, текстът е логичен. В него се повтарят и някои моменти, изложени във вече предходни доклади от нашата комисия. Неведнъж през изминалите няколко години сме говорили по тези теми. Мисля, че трябва да продължаваме да ги дискутираме. Ще добавя няколко неща. Може би забравяме какво се случва с нашите младежи. Младежите страдат от последиците от економическата ни политика, която се свеждаше до съкръщаване на финансирането по държавните бюджети. В някои държави членки в последно време се наблюдават големи дисбаланси, толкова големи, че не можем да пренебрегнем последиците от тях нито пък последиците от структурните реформи, които толкова решително преследваме. В резултат от всичко това младежите са изправени пред редица последици, като промени в производствените модели, например. Ако ще трябва да излезем с обща всеобхватна идея, то първо ще трябва да направим анализ на последиците. Става дума за област, в която с компетенции разполагат държавите членки. Европейската комисия влиза в ролята на координатор. Тя предоставя насоки и подкрепа. Мисля, че трябва да изискаме от Европейския парламент и от Европейската комисия да надхвърлят рамките на тази роля. Те трябва да застанат на водеща позиция, да настояват за напредък, за промени в политиката. Не искам да задължавам, да принуждавам когато и да било да прави каквото и да било, нито пък да урязвам компетенциите на държавите членки. Но те трябва да бъдат насърчавани да разработват политики, с които наистина да постигнат промяна. Комисията трябва да излезе с обща рамка за действие, да разработи критерии, да работи за създаването на европейски мрежи за обмен на опит. Така отделните държави членки ще могат да се получат от опита на другите и да го приспособят към специфичното си положение. Необходими са ни общоевропейски мерки, общоевропейски показатели и стандарти. Няма да е лесно да постигнем всичко това, но Именно към това, според мен, трябва да се стреми комисията. И вие посочвате тази необходимост в доклада си, но наистина трябва да настояваме. Трябва да настояваме за обединяването на различни инструменти, като Еразъм Плюс и структурните фондове, например. Ако не използваме полезното взаимодействие между всички тези мерки и програми, то ще допуснем грешка, която сме правили и в миналото, а именно ще финансираме на общо основание без никакъв ефект отделните програми. Трябва да измерим реалния ефект от тези програми. Европейската младежка инициатива е един ярък пример в това отношение. Бюджетът ти е замразен. Надявам се, че комисията по бюджети ще вземе решение за повторно отпускане на финансиране по тази програма. В доклада трябва да изискаме резултати и да настоим спрямо комисията да измерва резултатите. Благодаря ви. Госпожа Билт. Аз съм съгласна с това, което беше казано току-що от господин Чустис в частност. Имам проблем, що се отнася до това, което става в различните държави. Вчера стана дума за това, че в Полша младите хора много по-лесно намират работа в предприятията, отколкото в други страни. Това показва, че не всички имаме еднакви правила във Франция нещата доста са осложнени в административно отношение, както и в финансово отношение. Трябва да се направи доста, или това трябва да се направи най-вече от държавите членки, тъй като не всички прилагат еднакви норми, що се отнася до пазара на труда. Благодаря. Благодаря, госпожа Ферхайн. Ще се спра върху два момента – образованието, най-вече професионалното образование и шансовете на пазара на труда. Много е важно, според мен, училищата да бъдат по-отворени. В някои държави членки, в някои региони не се установява контакт с училищата, за да може да се работи с учениците още на ранен етап. Мисля, че в това отношение трябва да сме по-отворени и да работим за обмен на опит и на най-добри практики. Ако смятаме, че единствено с обучение по предприемачество на младежите можем да решим проблемите с тяхната безработица, то мисля, че ще проявим наивност – ще трябва да работим за преждевременно напускащите училище, за онези, които не придобиват реална професионална квалификация след завършване на средното училище. Трябва да обмислим альтернативни форми за придобиване на квалификация за тези младежи. И в това отношение можем да се получим един от друг – като работим за обмена на най-добри практики между държавите членки прилагането едно към едно, буквалното взаимстване обикновено не работи, тъй като има разлики между образователните системи на държавите членки. Затова трябва да помислим за това как отделни най-добри практики могат да бъдат приспособени, за да се прилагат към различни системи. Европейският съюз трябва да помисли за подобно приспособяване на най-добрите практики за техния обмен. Това е един много добър инструмент, според мен, за даването на перспективи за бъдеще на младежи, които официално не са придобили някаква квалификация, но имат способности и талант. Във връзка с това играе важна роля и така нареченото неофициално образование. Не можем да разчитаме единствено на масовата образователна система. Трябва да помислим за това какви способности и умения са необходими, за да се наложат от младежите на пазара на труда, най-вече младежи, които са имали трудности с масовата образователна система. За тях трябва да обмислим въвеждането на альтернативни модели и да насърчим държавите членки да прилагат такива. Джуди Лорд. Благодаря ви. Радвам се, че мога да се изкажа сега, тъй като искам да продължа това, което беше казано от предишния оратор. От какво се нуждаят младите хора? На първо място, те се нуждаят от добро образование. Образование, което ще ги подготви да бъдат активни не само на пазара на труда, но да могат да реализират себе си изцяло. На пазара на труда се нуждаем от ясни механизми, които да подобрят възможностите на младите хора да намерят работа. Що се отнася до образованието, тук имаме една официално заложена цел в нашата стратегия Европа 2020. Ние искаме да се намали процента на онези, които напускат преждевременно училище и да постигнем 90% от хората да имат висше образование. Но това, което се прави към момента, не води до реализиране изцяло на тези цели. Има доста млади хора, които са силно разочаровани, тъй като не могат да реализират изцяло своя потенциал и това, което са придобили като умения по време на обучението си. Затова трябва да има професионално обучение на различни равнища, тъй като именно а, това ще доведе и до повече оферти за тях за намиране на работа. Също много важна е учебната програма. Тя трябва да бъде съгласувана с корпорациите, с това, което се търси на пазара на труда. В много от схемите не е предвидено обучение по работа в екипа. Това е важно. Предприемачеството е нещо важно, но то не е достатъчно. Когато говорим за пазара на труда, ние трябва да насърчаваме предприемачите да наемат млади хора. Може би да се предвидят някакви данъчни облегчения за тях за година-две, за да могат да наемат повече млади хора. Относно финансирането на разходите за труда. Тук е важно да се обменят добри практики, такива съществуват. Докладът е много добър, но това, което според мен липсва е, че няма позоваване на факта, че е необходимо да се насърчават инициативи като Юрис, където се предлагат доста възможности за стажове, за намиране на работа. Младите хора се нуждаят от информация, къде могат да бъдат обучавани, къде могат да търсят работа. И още нещо важно за живота на младите хора. Става дума за жилищното настаняване и достъпа до жилища. Не бива да забравяме за това. Младите хора ако се намерят работа, те се нуждаят също и от място, където да живеят, нуждаят се от жилища. Това е основна потребност и това е нещо, което не е включено в доклада. Благодаря ви. Председателката. Благодаря ви. А сега идва госпожа Джули Уорта. Благодаря. Аз се радвам, че беше изготвен този доклад. Вие говорите за нуждата от по-системно сътрудничество на европейско ниво, тъй като има доста разлики между държавите членки и успехем при реализирането на тези политики, тяхното място в цялата картина и също и по отношение на това, колко се вслушват в гласа на младите хора. Преди коледа имахме междупарламентарна среща и аз бях разочарована, че а, представители на моето правителство не се изказа и че проучването, което беше представено, включваше малка част от държавите членки. Това според мен не беше удачно. В Обединеното кралство говорят доста ограничено за това какво е необходимо, говорят за определени цели и прочие. Също време считам, че има чудесни, добри примери в държавите членки и че можем да се получим в голяма степен един от друг. Относно несигурните работни места, тук младите хора са подложени в голяма степен на експлоатация от безкруполни работодатели и строгите економии означават повече несигурни работни места, повече безкруполни работодатели, които експлоатират младите хора. Това е широко разпространена практика. Младите хора хора казахте, че се нуждаят и от жилища. Да, те искат да имат едно достойно място, където да живеят, да формират семейство, да могат да гарантират един достоен живот за себе си и за семействата си в бъдеще. Но те дори на този етап не знаят дали ще получат заплащане в края на седмицата. Нещо още по-важно. Някои държави, някои от местните общности и прочие използват доброволческата дейност като допълнителен начин да експлуатират младите хора. Доброволческата дейност трябва да води до нещо по-различно, не просто да бъде безплатен труд. Доброволческата дейност не може да замени обществените услуги, които трябва да се осигуряват от държавата. Да, нека да има доброволческа дейност, да насърчим хората да дават доброволен труд, но това да е съчетано с нещо друго. Освен това, как виждат младите хора мястото си в институциите. Ако те виждат, че не са представени в европейските институции, например, те губят своята. Те, те губят надежда и за това виждаме тези протести в Франция, в Лондон, в други стран, места, тъй като те не виждат своето място младите хора, които са по-различни, имат по-различна сексуална ориентация, например, или пък тези, които са беженци или търсещи убежище, или пък нямат, или пък са с някакво увреждане, те намират по-трудно своето място в обществото. Мисля, че ние трябва в по-голяма степен да ги привлечем към институциите. Да, разбирам, че вашия доклад не е насочен за това. Мисля, че доклада ви е много добър. Необходимо е да работим допълнително и да защитаваме силно младите хора, за да им вдъхнем надежда. Благодаря, Михайла Шойдрова. Благодаря ви, колеги. Искам да благодаря на докладчика. Считам, че този доклад съдържа всички основни елементи, които са необходими, набляга на диалога, който се води с младите хора. Също поставя се акцент върху семейството, върху образованието, върху придобиването на трудов опит, върху доброволческата дейност. Всичко това е насочено към подобряване на участието на младите хора. Но искам да се спре на нещо друго, а именно на инвестициите. Ние искаме да инвестираме в младите хора, тъй като това е инвестиция в бъдещето на Европа. Ние трябва да подкрепяме младите хора, да инвестираме в тях, защото това е инвестиция в бъдещето на Европа. Също трябва да се вслуш... вслушаме в призивите на организации, които работят в областта на проблемите на децата и на младежите. Това са обикновено хора, които работят доброволно и за тях е трудно да използват сложни финансови инструменти, затова ние трябва да изискваме в доклада да се упростят програмите за финансиране на тези организации. Благодаря. Госпожа Трупел, искам да се върна на нещо, което беше обсъдено вчера на съвместното изслушване с Комисията по заедостта, а именно за неформалното образование. Този въпрос беше накратко а, засегнат. Важно е да видим а, особено как да се разреши проблема за младите хора, които преждевременно напускат училище. Има доказателства, а, че някои курсове, свързани с а, музика или танци, допринасят а, за това младите хора да останат по-дълго в образованието и трябва да обърнем повече внимание на тези програми, за да могат младите хора да продължат образованието си. Мисля, че трябва да обърнем още по-сериозно внимание на смисъла на неформалното обучение. Благодаря, госпожо Трупел. Харалд Хартунг от името на Европейската комисия е тук. Желаете ли да вземете думата? Да, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че Европейската комисия приветства този проект от доклад, тъй като той подкрепя и допълва подходът, който е включен в младежката стратегия. Искам да наблегна на три неща, на които трябва да обърнем особено внимание в бъдеще. На първо място е, е засилено сътрудничество между местното, регионално, национално и европейско равнище. Само ако работим на всички тези нива, ще допринесем за реализирането на промяна. Вторият елемент, на който искам да се спра, е да имаме един хоризонтален подход. Младежката политика не може да разреши всички проблеми. Ние трябва да работим заедно с заетост, тези, които се занимават с заетостта, с сектора на образованието и много-много други сектори. И третият подход е да се даде повече възможност на младите хора да участват. Госпожа председател, искам да кажа още три неща, а именно връзката между намирането на работа и образованието, на второ място как да се обърне внимание на потребностите и на трето място на участието. Що се отнася до образованието и заетостта? Образованието се разглежда в един по-широк смисъл, а именно младите хора да получат възможности да успеят професионално в обществото, както и в частния си живот. Но предвид на високата безработица, ние трябва да поставим акцент и върху способностите им да бъдат наемани на работа. Затова приветствам подхода, който сте застъпили в доклада, да настоявате за дуално образование и за професионално образование. На второ място да имаме един предприемачески подход в широк смисъл, а именно тези млади хора да могат сами да се организират. И на трето място, може би най-важният елемент, е признаване на уменията, които придобиват младите хора чрез неформалното обучение. Младите хора, които не са заети, които не, са, не се обучават, тук процентът е доста висок и няма намаляване на броя на тези хора. Затова трябва да работим в тясно сътрудничество с всички останали сектори. Искам да наблегна на това, което беше вече казано от някои от изказалите си, а именно за съчетаване на формалното и неформално обучение. Тук може да бъде постигнат още значителен напредък. Вторият елемент е да се фокусира по-добре финансирането, не само чрез програмата Erasmus+, но чрез Европейския социален фонд, младежката инициатива, чрез структурните фондове. И на трето място за участието. Ние наблюдаваме, че Младите хора са разочаровани от хода на демократичния процес, но ако се гледаме по-задълбочено, виждаме, че младите хора са силно политически ангажирани, но това става по различен начин и това не съответства на това, което правим в момента. В Европейската комисия в момента сме предвидели три стъпки, а именно да се засили структурния диалог, който съществува, да работим за ново разбиране на младите хора на европейско равнище и също да достигнем до младите хора чрез използване на новите медии онлайн и офлайн. И на последно място, госпожо председател, кризата с бежанците показа колко важно е участието на младите хора в доброволчески дейности и това ще се засили в бъдеще в стратегията за младите хора по която започваме да работим сега. И вашия доклад ще бъде изключително важен инструмент в това отношение. Благодаря ви. Господин Чунтиснов, моля ви да бъдете много кратък. Κάτι πράγμα δεν το κατάλαβα είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι... Искам да поставя един въпрос, който не разбрах съвсем. Чух, е, че представителя на Европейската комисия каза, че младите е, хора имат а, е, а, определена политическа ангажираност. Какво точно има предвид? Мисля, че е добре да се прецизира какво е. имате предвид. Е? Вие поставихте въпрос към представители на комисията, затова му давам думата на представителя на комисията да отговори на въпроса за поведението на младите хора. Но бихте ли повторили въпроса си, тъй като имаше технически проблем с превода на английски? Да, съжалявам, съжалявам. Знае, че не е обичайно да се задава въпрос по този начин, но моят въпрос е следния. Беше казано, че политическото или социално поведение на младите хора е необичайно или по-особено и бих искал да кажа нещо повече в това отношение. You, Благодаря, съжалявам. Аз не разбрах началото какъв беше въпроса. това, което наблюдаваме при проучванията, е, че участието в традиционния политически живот от страна на младите хора намалява. Виждаме го в участието в изборите на национално, на местно, на европейско равнище. Там а, има непрекъснато намаляване на процента на участие. От друга страна има младежки движения, адхок по политически проблеми, където чрез социалните медии те обединяват силите си много бързо, изразяват своето мнение и изразяват мнения по такъв начин, че влизат в диалог с политиците и принуждават политиците да предприемат действия. Това са краткосрочни коалиции, които се формират по конкретен въпрос. И след това се преминава към следващ въпрос. Тоест подходът е различен, използването на медиите също е по-различно и това, което трябва да направим в нашите политики, да имаме това предвид, и да им дадем по-добра възможност техния глас да бъде чут. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на всички за коментарите и за въпросите. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря и на останалите членове на комисията. Мисля, че ще имаме възможност да внесем изменения и да представим идеите си. И съм сигурна, че крайният резултат ще бъде много добър и стойностен. Съгласна съм с вас, има ограничения в големината, големината на доклада, така че може би сте прави, че не съм се съсредоточила достатъчно върху добрите практики и как държавите членки да се учат едни от други, как да използват тези добри практики в младежките политики, а също и семейните политики. Така че смятам, че вашите идеи, вашите препоръки имат място в този доклад. Можем да говорим също и как Европейската комисия може да помогне допълнително. Това може да бъде чрез различни насърчавания и данъчни облегчения за компаниите, които наймат на работа младежи или пък някакви ам, Та, някакви облегчения при найемите за жилище, особено за тези, които не са от богати семейства, които нямат дипломи от университети. Може би трябва да се средоточим най-вече върху тези младежи, които идват от по-бедни семейства, тези, които примерно са напуснали училищните редове. И основните идеи сега се промениха. До сега винаги сме мислили, че всички трябва да имат университетска диплома. Но ако имате, например, а, мастър в а, изкуството, няма гаранции, че ще си намерите в работа. Това вече е, е нова тенденция. Така че, може би, наистина ние нямаме нужда от е, хиляди младежи с е, завършен мастър степен в университет, магистърски степени, но трябва да имаме хора, които могат да допринасят, да работят и да допринасят за БВП на държавата. Искам да благодаря също и на комисията за забележките. И се надявам, че а, когато започнем да дискутираме измененията, бихме могли да направим компромиси, достъпни за всички групи, които да отговарят на всички групи, така че благодаря ви за вашата работа. Сега а, Нека да видим какъв ще е следващият елемент от а, дневния ни ред. Крайният срок за измененията пропуснах, извинявайте, 25 април, 3 часа. И така, следващата точка от дневният ред достъп до финансиране за малките и средни предприятия, увеличаване на разнообразието на финансирането за МСП в рамките на Съюз на капиталовите пазари. Дискутираме един проект от доклад. Комисията ЕКОН е отговорната комисия. Докладчикът е Луиджи Моргано. Знаем, че малките и средни предприятия са голямата част от нашият единен пазар те знаят колко е труден достъпа до финансиране. В различните държави има различни типове малки и средни предприятия, които работят на различни фази с различно финансиране и тези предприятия са, присъстват много в креативните индустрии и са изправени пред различни предизвикателства. Господин Моргано се занимава точно с този въпрос. Преди да му дам думата, нека да кажа, че измененията трябва да бъдат внесени до 25 април на 16 часа след обед, 4 след обед. И ще го дискутираме котираме и гласуваме на 30 май. А сега, господин Моргано, имате думата. Грация, президента. Е, шуно лието, Благодаря, госпожо председател. Много се радвам да мога да представя днес тук е, това проекто становище. Както знаете, темата е доста ясна. Става въпрос за достъп до финансиране за малките и средни предприятия и за подсилване на разнообразието на това финансиране, най-вече е, в е, капиталовия пазар. Смятам, че темата е много, много актуална. Това е проект, който ни позволява да разгледаме предварително инициативните доклади, които ще се появят от комисията ИТРЕ, които ще поставят акцента върху бъдещето на предприятията, а пък ние ще сложим акцента върху културната част на тези предприятия. Тук в този контекст на проектостановище все пак сме ограничени, но нека да се спра на едно а, емблематично явление. А именно, много малко си даваме сметка за потенциала, свързан с този сектор. Смятам, че е много важно да посочим, че противно на това, което се случва, тук имаме проекто становище, което е изградено възоснова на становището на а, доклада на комисията ЕКОМ нека да напомним, че тя е компетентната в това отношение. А културният и креативният сектор, а, там обаче са едва споменати. Само в изложението на мотивите се споменават. И мисля, че всички колеги ще се съгласят тук с мен, а именно да се възползваме сега от дадената възможност да покажем на колегите от ЕКОН, че всъщност има ключови елементи тук, в точно този дял от индустрията. Тук има място за, голем, за средни и малки предприятия, както и за микропредприятия. Това е а, от ключово значение, а, особено като се има предвид а, значението на тези предприятия за а, културният, лингвистичен, а, културното и лингвистично разнообразие на европейско ниво. Също тези предприятия са специфични и със своята структура. Много често липсва а, материално присъствие, материален обект на дейността и съответно много често липсват напълно гаранции за тяхната дейност. Когато, примерно, се обръщат да търсят заеми от банките. Така че имаме големи ограничения в това отношение и нашият документ тук използва, за съжаление, жаргона на комисията ЕКОН. Но все пак ние, като комисия по културата, се опитваме да поставим въпроси, които а, в крайна сметка ще бъдат зададени на ЕКОН. Искам да благодаря на госпожа доктор Фалк, която много ни помогна при написването на този документ. Нека също да спомена някои основни елементи, които тук са цитирани в текста. Истинската тежест на този сектор в економиката. Представих статистики. През 2014 броят на лицата, работещи в културния сектор в Европа, е 2,9% от активното население на Европейския съюз. Това са 6,3 милиона души. Нека да подчертаем, този процент е, се равнява на работната сила в целият банков сектор или в сектора на застраховките – правя такова сравнение, за да ви представя колко е важен секторът. И е, той трябва да позволи да поразсъждаваме, както и да а, докажем на колегите от ЕКОН, нашата позиция. В областта на културата тези е, работни места са допълнителна, дават допълнителна добавена стойност. Те са свързани с културни и исторически компетенции, които са много специфични. Това са работни места, които се намират в специфични територии, в специфични райони и са много специфични. Те не могат да бъдат делокализирани. Относно това, което искаме а, да Подчертавам в това становище, е достъпа до финансиране за точно такива предприятия. Защото тези микропредприятия много често трябва да са силно специализирани и се сблъскват с големите рискове, които се стоят пред всички подобни предприятия. Финансовите институции винаги искат да дават средства най-вече за а, традиционно производство. Разбира се, това са сектори, които трябва да получават също достъп до финанси, но а, това не значи, че трябва да лишаваме други сектори. За малките и средни предприятия. проучванията на ОИСР са много ясни. Трябва да се вземат предвид рисковете, свързани с правата за интелектуална собственост. Трябва също да се разширят инструментите, набор от инструменти за малките и средни предприятия и да се е, измислят нови форми било то са рисков капитал, микрокредити и други, които да са адаптирани към този тип предприятия. И друг един елемент, който също развивам в това становище, а именно радваме се, че е, стартира този механизъм за гаранции по програмата Креативна Европа. Така ще можем да отговорим на спешните нужди от финансиране. Знаем, че комисията направи една а, предварителна оценка, това също ни беше казано, и а, е, се смята, че ще имаме над 1 милиард евро а, нужди от финансиране. Нека да кажа, че имам намерението, надявам се колегите да го споделят, да имам намерението да допълня разсъжденията чрез изменения – за да се увеличи този е, първоначално предвиден е, резерв, тази помощ. И е, когато говорим за предприятия, които имат добър рисков профил, както и стабилна стратегия, има много случаи, когато подобни предприятия, въпреки всичко, не се решават да поискат финансиране, защото не познават условията или пък защото имат специфики. Така или иначе, очаквам с нетърпение а, участието на колегите. Благодаря. Късанам Сейпен. Благодаря. Колеги, две думи преди да ви дам думата, а, но все пак господин Джамбаски. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. И този път ще поздравя докладчика за представеното проекто становище и навече за това, че предлага добре оформено становище изцяло в компетенциите на нашата комисия. Засяга само единствено културния и креативния сектор и там участващите малки и средни предприятия, така наречете МСП. Радвам се, че нашата комисия все пак дава становище по темата, защото това е важен сектор, който, както се разбира по последни данни, допринася много за економиката на целия Европейски съюз и трябва да бъде добре стимулиран, за да запази работните места, които предполага, а е по възможност да ги увеличи. Работи в различни доклади в правната комисия, засягащи интелектуалната собственост и креативния сектор, както и авторските права и защитавам идеята, че на творците трябва да се дава възможност да творят, да им се заплаща заслуженото, за да може да бъде задвижен целият сектор, който не само дава работни места, но пази наша идентичност, защитава и културните ни ценности. Тези творци, както и повечето фирми в целия сектор, най-често са малки и средни предприятия, а не големи корпоративни предприятия и тяхното финансиране. Трябва да е стимулира национално и на европейско ниво. Затова и приветствам последния параграф, в който докладчика призовава за нови иновативни схеми за финансиране да бъдат, да бъдат прилагани на европейско национално ниво. Смятам, че има място за нови идеи, които да бъдат добавени към проектостановището, като например кратък анализ на малките и средните предприятия, взели участие в програмата Хоризонт 2020. Въпреки, че тази програма засяга творческият сектор в най малко си част и най-вече се отнася за иновации. Би могло да се обърне внимание на инструмента, насочен предимно към малките и средни предприятия и тяхната конкурентоспособност, а именно Косме. Разбира се, тук също трябва да застъпим културния и творческия сектор а, и тяхната проблематика. Ще видите моите предложения, внесени като изменения и се надявам да допаднат както на докладчика, така и на другите групи, участващи в изработването на това становище. Благодаря за вниманието. мисис Еванс. Госпожа Еванс. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Смятам, че това са много важни точки, които могат да бъдат наистина включени тук и разгледани в доклада. И наистина трябва да помислим за финансирането и за броя на заетите в културния и креативния сектор, този брой, който е въобще същия, както при работещите в банковия и в състрахователния. Аз лично а, мога да кажа, че 99% от бизнеса в Европа е а, от малки и средни предприятия. Има голям брой предприятия, които работят в културния, както и в креативния сектор. Наистина, смятам, че трябва да вземем предвид също факта, какво е законодателството в отделните държави членки, но също и ролята на местните органи при подкрепата им за малките и средни предприятия, защото всъщност е, самите тези предприятия представляват разнообразието на Европа. Също а, трябва да потърсим и не банкови източници на финансиране. И още нещо, за което искам да кажа и което засяга най-вече Обединеното кралство относно а, различните механизми за а, финансиране. А, искането на такова финансиране много пъти се прави по едни нетипични критерии. В много от случаите специфични предприятия или предприятия, работещи с езикници на мълцинства и други, не получават финансиране. Нека да ви привлека вниманието към това. Смятам, че докладът наистина е много, много добър и ще представя съответните изменения. Благодаря. Е, мисис Камерверт? Госпожа Камерберт. Äh, Благодаря, госпожо председател. Според мен колегата Луиджи Моргано е изготвил едно много добро становище, в което отразява реалните наболели проблеми. Вече от много време насам говорим за възможностите за финансиране, за това, че банките не разполагат с достатъчно експертен опит за оценка на риска, както и за възможностите за гарантирането на по-добро бъдеще за програмите. Предстои идната година да направим междинен преглед на многогодишната финансова рамка. За това, и трябва да се възползваме от тази възможност, за да обмислим по-доброто не толкова финансиране на програмата, колкото поставянето, например, на изпълнението и на по-добра основа. С изпълнението има редица проблеми. Има проблеми, например, с процедурата за кандидатстване. Тя трябва да бъде упростена. Няколко идеи от моя страна. Когато последно разисквахме средносрочното финансово програмиране, успяхме да се наложим за това финансирането на културния и творческия сектор да се осигурява освен по действащите вече механизми и по структурните фондове. Структурните фондове, за чието изпълнение отговарят предимно държавите членки, не са достатъчно популярни като инструмент в държавите членки или не се използват от тях в достатъчна степен. Това е моето впечатление. Затова нашата комисия се обявява и за това в по-голяма степен творческия и културния сектор да се финансират по тези фондове. По тях е на лице много по-високо финансиране в сравнение с конкретната програма за творческия и културния сектор. Затова трябва да призовем държавите членки да популяризират в по-голяма степен възможностите за финансиране по структурните фондове. Трябва ясно да заявим спрямо държавите членки, че е възможно да използват финансиране и по тези фондове. Това е един много важен, според мен, момент, именно защото по структурните фондове има много повече средства, отколкото по малките програми, от които се възползваме към момента. А, сега, тъй като нямам повече желаящи за изказване, ще дам думата на Европейската комисия. Добър ден, аз съм Лука Пинтер от Европейската комисия, Генерална дирекция финансова стабилност, финансови услуги и а, капиталови пазари. И искам да кажа днес, че Европейската комисия а, беше а, провела широки консултации за това как да се улесни финансирането и достъпа до финансиране за различни компании в Европейския съюз, най-вече МСП и най-вече стартъпи също, които са най-вече в различните нови технологии и иновативен сектор. След много дискусии, които бяха организирани тук в Брюксел, комисията прие план за действие миналият септември 33 мерки бяха включени в този план, които трябва да бъдат приложени до 2019, за да се улесни достъпа до финансиране за компаниите. И това е едната основна цел. Другата основна цел е диверсифициране на източниците на финансиране за европейски компании, като се развият небанковите сектори, например венчър, венчърни капитали и, и така наречения краудфандинг. И а друго, на което искам също така да се спра, е, че имаме за цел да се... Това да са източници, които да допълват банковото финансиране, защото а, вярно е, че банковото финансиране ще продължи да бъде важен елемент на финансиране. Това е основният, но а, то не трябва да бъде единственият. що се отнася до банковото финансиране, до заемите, които се отпускат, комисията разгледа миналата година специфични точки за това как последните мерки, скорошните мерки за капиталовите изисквания за банките, приети през, по време на кризата, ам, оказват влияние върху финансирането на малките и средни предприятия. И в момента размишляваме как а, да продължим консултациите и какви други мерки евентуално да приемем, за да улесним банките и да им дадем възможност да отпускат повече заеми на тези предприятия. Измежду мерките, които бяха избрани от Европейската комисия, смятаме да се фокусираме на това как малките и средни предприятия могат да са запознати с альтернативните източници на финансиране, не само с банковите заеми. Например, с момента разискваме за, а, с банковите асоциации, както и асоциациите на бизнеса, как може да има повече сътрудничество между банките и малките и средни предприятия. и, например, когато една банка откаже заем, а, те да казват на въпросната фирма а, какви други альтернативни източници могат да потърсят. Тоест да има едно такова, една такава консултантска част а, от страна на банките. Знаем, че в някои държави членки съществуват подобни услуги и а, те са много полезни, така че ние се опитваме да насърчим най-добрите практики на, по, в по-широки мащаби и да видим дали може да се създаде една европейска платформа, където а, могат да се свържат по-добре всички инвеститори а, с компаниите, които имат нужда от финансиране. Трябва също да развием а, венчър капиталите. И на друга страна трябва също така да се изгради един общо европейски фонд за финансиране, където да се привлекат всякакви инвеститори, така че да имаме един голям фонд на европейско ниво, който да може да подкрепя и да финансира подобни инициативи в държавите членки. По-късно този месец най-вероятно ще бъде прият един доклад за колективното финансиране, така речения краудфандинг. И в някои държави вече има различни закони за развитието на този тип финансиране и защита на инвеститорите. И трябва да видим също и какво е нивото на трансграничните дейности в това отношение и как то да гарантираме сигурност при подобно финансиране. И, както вече казах, има голям брой мерки, които имат за цел да се създаде по-добра бизнес среда в държавите членки, така че да се хармонизира а, да се хармонизират процедурите, примерно за несъстоятелност, преструктурирането на предприятия. В момента Генерална дирекция правосъдие се занимава с този въпрос. Може би ще има а, хармонизиране, минимално хармонизиране на законодателството до края на тази година. Така че всички тези мерки имат за цел да подкрепят и да разнообразят а, финансирането на компаниите и да предложат повече опции, най-вече за малките и средни предприятия. Благодаря. Thank you very much. Köszönjük szépen, és akkor átadnám a szót a jelentéstevőnek, hogy foglalja. Благодаря. А сега давам отново думата на докладчик. Grazie, <clears throat> grazie Presidente. Mi pare che... Благодаря, госпожо председател. Нека първо благодаря на всички изказали се колеги. Благодаря им за техните добри предложения. Всички колеги явно смятат, че становището трябва да се отнася до една конкретна тема, именно стимулиране на финансирането – на предприятията в условията на съюз на капиталовите пазари. Ще вземем предвид коментарите на колегите и ще изготвим окончателен вариант на становището, като отчетем основните искания на Комисията по култура. Ще вземем предвид ролята на отрасъла, предизвикателствата, пред които е изправен, значимостта му в културно отношение. Комисията по култура и Комисията по промишленост и енергетика ще излязат с още едно становище до лятото. Мисля, че сега е момента да настояваме за приоритетите на нашата комисия. Председателката, следващата точка е точка разни. Няма желащи да се изкажат по нея. Следващото ни заседание ще е на 25 април, понеделник в 15 часа. Ще продължим работа и на 26 април от 9 часа сутринта нататък. Благодаря ви за участието, благодаря на секретарията и на преводачите. Приятен ден!